Предлагам да започнем нашата среща. Ще бъда председател в началото, защото председателят още не е пристигнат, има закъснение на полета, така че надявам се няма да има предмеми. Всички езици, това за езиковия режим, всички езици са на разположение ще оставя сега е, няколко минути за колегите преводачи да направят съобщения. Уважаеми депутати, уважаеми европейски граждани, днес е 37-я ден от протестните ни действия поради несправедливите условия на труд, наложени ни от администрацията. Поради това преводът ще бъде преустановен веднага след официалния край на заседанието. Благодарим ви за вниманието. Желаем ви... Благодаря. Сега нека да започнем, преди да минем към дневния ред, искам да а, поздравя нашите френски колеги с футболната победа и като европеец аз съм доволен от всичко това. Ние знаем, че все пак един европейски екип ще спечели. И сега нека малко по-сериозно по дневния ред одобрение на протоколите от заседанията от 7 юни 2018 година. След това отчет относно текущи междуинституционални преговори. Става дума за а, трилог за Европейската агенция за безопасност и здраве на работа, Европейска фундация за подобряване на условията на живот и труд и Европейски център за развитие на професионално обучение. Имаше една тристранна среща, която се проведе на 10 юли. Е, става дума за тристранна среща с австрийското председателство и всичко протече в една атмосфера изцяло конструктивна с, с, с законодателя. Имаше общи точки, които се очертаха, но остават все още някои точки, които са от ключов характер, по-сложни и те трябва да бъдат решени на следващата тристранна среща, който е предвиден за 10 септември. Това по преговорите във връзка с тристранните срещи, т.е. тристранните преговори. И сега преминавам към точка 5 от дневния ред защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа. Ние можем да припомним тази тема. Всъщност става дума за а, трет а, оценка на тези продукти и аз давам сега думата на нашия доклад, че госпожа Лаура Аджая. Грация, президенте. Е, колеги, Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, добър ден на всички. Горда съм, че съм докладчик по а, тази директива за защита на работниците от рисковете, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа. До сега, по мое виждане, ние сме извършили отлична работа и успяхме да въведем гранични стойности за 20 канцерогенни субстанции – аз е, искам да посоча, че са въведени гранични стойности за още пет е, канцерогенни вещества. Подходът, който следваме да се гарантира възможно най-висока защита на работниците, без обаче това да натоварва финансово много малките и средни предприятия. Тези аспекти могат да бъдат постигнати, като се вземат технически и организационни мерки и е, също така се предвиди преходен период за адаптация. За Берили е, преходен период от 7 години предлага вместо 5 години. Комисията искаше това без да променяме граничните стойности, за да се даде повече време на предприятията в сектора да се адаптират и да се избегне след това те да изнесат своето производство на друго място. Държавите членки трябва да предвидят редовни превентивни проверки, що се отнася до експозицията на работниците на Берили. При Кадми запазихме граничните стойности, но уточних установихме, че ако някъде има професионална експозиция на кадми или има а, канцерогенни кадмиеви съединения, трябва лекарят или компетентният орган да извърши биомониторинг с цел защита на здравето на работниците. Това трябва да се документира редовно и трябва да се докаже колко кадми се съдържа в урината. 2 микрограма е граничната стойност и иначе 004 микрограма при другите три субстанции арсен и мока или метилен бис, там граничните стойности са запазени, така както са предложени от комисията и е, след това съответният е, представител на работниците ще трябва да посочи своето становище. По отношение на економическия растеж, който от е, много години се очаква за европейските държави, трябва да се отговори на потребностите на малките и средни предприятия и трябва да се вземе предвид какво означават за тях техните инвестиции, как ще се отразят върху баланса. И има ангажимент от страна на комисията, също и от нас. Ние бихме искали да се опитаме този път да стигнем до края и опасните лекарствени средства, най-вече цитотоксичните лекарствени средства, да се уредят в директивата, най-вече в приложение 1, където основно става дума за дейности, които са свързани с експозиция на канцерогенни вещества. Повече от 12 милиона души са засегнати от това, които работят в здравния сектор. Е, те работят с опасни лекарствени препарати, които всъщност е, са е, токсични, също и канцерогенни. Използва се и цитотоксични е, или се работи с цитотоксични вещества. Е, и те имат риск, свързан с левкемия и други заболявания, така че наистина тук съществува опасност, съществува опасност и от спонтанни аборти и от малформация на плода. 222 е, случаи на левкемия вече са регистрирани. Има също и е, раждания с деформация на плода, е, също така и спонтанни аборти. Директивата урежда мерките, които трябва да бъдат взети, за да се намали експозицията или да се предотврати експозицията на такива канцерогенни генотоксични вещества и по този начин да се избегнат този тези заболявания, но цитотоксичните лекарствени средства да се забранят или да се заменят с по-малко опасни медикаменти, това е неприемливо в здравния сектор и е, то не в близко бъдеще, поради което трябва да се постави искане работодателите да използват затворена технологична система, за да може да се осигури безопасно производство и отстраняване на отпадъци при такива лекарствени средства. Има такива мерки, но те не се използват end-to-end, -end, от край до край, а само частично – най-вече където се извършва контролирано производство. Аз мисля, че за това е абсолютно необходимо в тази нова система, затворена система, да се инвестира и тези системи могат да функционират както в производството на опасни медикаменти, където е, техническите специалисти и е, медицинските сестри са най-силно експонирани, а също така и в съоръженията за отстраняване на отпадъци или в транспорта, където също има експозиция позиция на здравни специалисти. Това като цяло е подхода, който следвам в моя доклад, уважаеми колеги. И както и при предходните директиви, аз проявявам откритост е, към сътрудничество с всички, за да може тази последна част да бъде възможно най-ефективна и функционална. Благодаря. Аз искам първо да посоча, че е, е, трябва да е, наистина да приемам, че това са много а, важни а, е, оценки и е, това трябва да даде възможност за преразглеждане. Това на мен е, за мен е абсолютно важно. Трябва да продължим да следваме е, метод, който е, се е, базира на е, становището на социалните партньори и за това ми се струва добре да работим по този начин. Аз съм убеден, че ние можем да следваме динамика, която имахме с първото и второ разглеждане и трябва да се намери сътрудничество и споразумение в рамките на парламента, е, също така и при трилога с законодателя. Казвам това, защото според мен трябва да приключим този трети етап по този законодателен акт, така че четвърто, е, четвъртите преговори, които се предвиждат, е, това ще даде възможност да влезем в един постоянен процес по тази материя. Някои елементи на този стадий, аз мисля, че имаме доклад, който ще даде възможност за конкретен напредък, аз мисля, че трябва да държим сметка за реалността в сектора на нашите малки и средни предприятия, но същевременно ние не можем да приемем, поне аз не мога да приема, че може да има различна защита по отношение на различните типове работници. Всъщност трябва да имаме е, единна защита в целия сектор. По въпроса за цитотоксичните продукти аз съм малко резервиран. Не аз съм до някъде резервиран а, по отношение на обхвата на всичко това. Това е много важна а, тема и мисля, че този въпрос е доста комплексен, за да може да се уреди в тази рамка. Още повече, че тук трябва да си зададем въпроса, кои са всъщност най-добрите мерки, за да отговорим на а, загрижеността, а, свързана с защитата на работниците, които работят с подобни вещества. Аз е, искам да приключа като посоча. Е, може би звучи странно, обаче искам да кажа, че в измененията, които е, ще въведа, ще въведа изменения, които са свързани с дизеловите изпарения, отработените газове и мисля, че това също трябва да се разгледа в рамките на трилога по време на австрийското председателство, за да приключим втория кръг, но аз мисля, че е, е, ще въведа е, същите изменения и по време на третия етап. Благодаря. За да приключа за групата на социалистите, всъщност искам да продължа от името на социалистите и демократите, госпожа Витхайм. Благодаря. Аз се извинявам за моя колега. Майкъл, но е, тя не е тук, не има, имаше проблеми с е, полета. Е, най-напред, е, благодаря от името на Марита, е, на докладчицата. Докладът е много добър. Е, тя смята, че е, са взети предвид е, споразуменията с социалните партньори, но тя смята, че има нужда от повече време да се свържи с социалните партньори и с изследователите. Що се отнася до предложението за определените вещества и лекарства, зная, че Марита Овскок споделя притесненията по отношение на е, експозицията на работниците на тези лекарства и подкрепя предложението на комисията за преосмислене на предишните разпоредби. Тя е много загрижена за предложението да се включат определени лекарства в, някой, в приложение 1 на тази в тази фаза на преговорите. Нито социалните партньори, нито изследователите до момента са оценили пред, предложението. Тя е разгледала списъка на лекарствата, лекарствата, които докладчицата иска да бъдат покрити от тази директива. Веществата като естроген, простерин, Простерон, това са вещества, които се използват в лекарства за контролиране на ръждаемостта. Е, ако тези вещества се включат в законодателството, това ще означава ограничаване на достъпа им, на достъпа до регулиране на ръждаемостта в Европа. Това, според госпожа Овскок, не е приемливо. Веществата от приложение 1 са покрити от член 1 от директивата, включително и член 4.1, що се отнася до, до, до допълнителните изисквания. Това, тези изисквания казват, че трябва да има възможност за замяна на веществата. Това е много стриктно, защото веществата, поради същността на веществата има много строго законодателство в тази област <clears throat> и Марита няма да подкрепи нито едно изменение за заостряне на директивата в, на изискванията на директивата в първата част. Трябва да се разгледат според, според Марита всички вещества и този процес трябва да може да се развие във времето, тъй като заключението до момента ще имат много дълбоки последствия. Трябва да се помисли и за евентуални други законодателни възможности. Парламентът може да помоли комисията да разгледа някои вещества, тъй като този подход е бил много успешен в миналото. Сега парламентът е помолил за тази процедура по отношение на някои вещества. Те се намират в момента в третата партида. Това предложение не може да предпоставя данъчни намаления, които да се предприемат от държавите членки. Изменения 21 и 22 според госпожа Оскок са проблематични, що се отнася до включването на вещества. Това ще, ще предпостави много голяма правна несигурност. Трябва или веществото да е включено, или да не е включено в директивата. Освен това, трябва да спомена една много важна процедура тъй като тук става дума за лекарства, трябва да включим в е, процеса и комисията ЕНВИ, защото публичното здраве и фармацевтичните продукти са много ясно е, съдържание, което е от компетенцията на ЕНВИ комисията. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор. Госпожа Макентайр, е, благодаря. Аз приветствам тази първа фаза от страна на докладчицата. Резултатите се виждат. Това са резултати на много дълго годишна работа. Комисията предлага определени прагови стойности и ние трябва е, да сме много внимателни, когато представяме изменения. Въпреки това, мисля, че нашата цел трябва да е да постигнем най-низките стойности. Държавите член, членки трябва да инвестират и да окоръжават бизнеса да се насочват именно към най-низките нива. Но ние не бива да, произволно да задаваме ниски стойности, които да не може да приложим. Бях изненадана, че 72 не е в не е включена в точка четвърта, тъй като, както аз разбирам, втората фаза на CMD-2 е предмет на преговори между институциите и, и тези преговори още не са завършени. И още един по-общ коментар. Независимо от това, което искаме да видим в CMD3, ние много се опитахме да имаме един последователен процес. Изведохме си полуките от директивата 1, CMD 1, след което преминахме към втората фаза на преговорите и мисля, че трябва да приключим втората фаза с или без дизел. И това е нашата огромна загриженост в момента и след това трябва да преминем към процеса на преразглеждане на директивата CMD-3. Загрижена съм, че трябва да се приключи процеса едно, е, защото ние научихме много неща, извадихме си полуката от първия процес, променихме някои неща, включихме други и ще е тъжно, ако се опитваме да правим нещата паралелно, а не последователно. И така, започнали са преговорите, но аз мятам, че трябва първо да приключим нашата позиция. преди приключването на първата фаза. На следващо място, как, например, да се измерва експозицията на кадмии? Подкрепям докладчицата тук, когато тя иска да включи мониторинг на Юни Рей. Е, хора се свързаха с мен и ми казаха, че измерване на, на чистотата на въздуха не е достатъчно. Трябва да включим и това измерване. За това любопитно ми е мнението на комисията тук. Освен това, част от бизнеса изразява опасения по отношение на това предложение не само за кадмия, но и за малтехида и други вещества. Има опасения в моята страна. И се чудя дали ние като комисия не бива да помолим ИПРС да направи оценка на въздействието, което е предложено, предложено от е, комисията. И то по отношение на кадмия и на други вещества. Просто да имаме един допълнителен поглед към оценката на въздействието, предложена от комисията. Euh, Благодаря. За да отговоря на вашия въпрос, е, ще посоча следното. Е, аз съм в контакт с австрийското председателство. Е, посочихме това през юни. Ще има нов трилог, възможно през септември. Енрике Кафе Жамбон. Благодаря, господин председател. Аз ще мина към езика на Сервантес. Много благодаря. Третия етап от този текст. Е, както каза комисията, това трябва да е постоянен текст и за всички нас, трябва постепенно да адаптираме нивата на риск, т.е. да намалим нивата на риск на работното място. Както винаги, както казах, това трябва да е постоянно, както сме работили в други случаи. Трябва да се адаптираме към напредъка на новите технологии. И много често максималната защита е нула, би трябвало да бъде нула. Но това е постоянна работа и сме много доволни, че този въпрос се разглежда. Харесва ни как комисията се отнася към този въпрос. Също сме доволни от работата на докладчика. Целта е ясна и тя е обща – и затова мисля, че ще постигнем положителни резултати. Единственото нещо, което трябва да вземем предвид, да видим кой е врага и колкото се може по-скоро да го посочим, както каза и господин председателя. В този смисъл натрупахме опит през първите два етапа за да може нашата амбиция да не се блокира на едно ниво. И по партида 2 за дисела, аз гласувах за това и участвах. И съм съгласен да се включи дизела. И поддържам все още тази позиция. Но опита показва, че това може да ни блокира, блокира три, е, трилога. Е, и за това се забавя целият ефект от е, тази директива. Ако не блокира две, може да блокира три. три. Затова трябва да видим как да се организираме. Подкрепям напълно казаното за дизела, но трябва да действаме по-бързо, да не се бавим. По-технически аспекти от доклада. Като по цяло подкрепям това, което се каза и това, което конкретно казахте за кадмия. Но всички се учим. Не всички сме като Марите експерти по тази тема. Учим се като слушаме, като търсим информация, слушаме социалните участници в диалога, за да видим как може да подобрим предложението за директива. Самото предложение вече е добро, но ние искаме още да го подобрим. Относно а, токсичните елементи или медицинските вещества, важното е члена да е, е, участника да е член на една лаборатория, а да е в контакт с вещества. Е, не става въпрос за вещества, които са в медицината, просто а, за няк- всякакви вещества. Затова ние сме а, отворени към това да има максимално висока гаранция. И винаги, когато е възможно, от от практическа гледна точка, от практическа и политическа гледна точка, да, да няма нещо, което да ни блокира, някакво ограничение. Трябва едно по едно а, да започнем да затваряме а, трите етапа. Не може и трите да са отворени. И накрая, госпожа Ахея действително има задължение да види економическите аспекти а, върху малките и средни предприятия. Мисля, че тя се отнася сериозно към това и за това виждаме това добре анализирано в нейното а, предложение като се опитва да изгради мерки, които да позволят на малките и средни предприятия да осъществят защита, истинска защита, а не да се преструват, че защитават работниците. Затова в най-добър, с най-добри намерения продължаваме да работим. Мисля, че имаме една добра основа да работим за здравето на работниците. Благодаря ви. Merci. Благодаря за ГОЕ, господин Ларик. Благодаря, господин председател. Аз първо искам да поздравя работата, извършена от нашата колега Лаура Аджея по третия пакет е, на директивата, която е, намалява експо... урежда веществата, които намаляват канцерогенната и мутагенната експозиция. Искам да посоча е, амбицията, амбицията на Европейската Конфедерация на синдикатите да се получат е, прагови стойности за 50 вещества до 2020 година, наистина имаме отговорност. Нашата роля е да работим, за да е, подкрепим всички работници без изключение. Темите, които са свързани с цитотоксичните медикаменти, са много полезни за разглеждане, защото тези вещества се използват за е, лечение на заболявания, които проистичат от свръхеспозиция на вещества, на които, е, за които ние създаваме законодателни актове за лекарите и най-вече за е, средния медицински персонал, който работи с тези вещества. Също така те са изложени и на отпадъците от такива вещества, така че тези цитотоксици че за тях са истинска отрова. Важно е да засилим протокола за е, използването на тези вещества, да намерим заместители на клиничните вещества, е, резултати и да намалим експозицията. Предложението да се е, фиксира е, лимит на експозиция за 8 часа дневно и 40 часа седмично е нещо последно. Става дума за бариери, които ние сами си поставяме, тъй като медицинския персонал, за съжаление, повече работи допълнително, т.е. отработва допълнителни часове и манипулира при това с канцерогенни медикаменти. Предложението на нашия докладчик за механизмите за финансова подкрепа да се помогне в преходния период могат да се проучат, да се подкрепят, обаче не трябва да губим от поглед най-важното, а именно защита на здравето на работниците. По тази причина ние имаме съмнения по отношение на увеличаването времето на периода за адаптация към берили от 5 към 7 години и в наша отговорност е да предвидим риска, като използваме средства за превенция. Това в трудовата медицина можем да намалим експозицията на нашето население на рискови фактори. И аз искам да подкрепя предложението, което беше направено е, току-що от нашия председател и то е да не губим от поглед необходимостта от въвеждане отново на изменения във връзка с отработени е, газове от дизелови е, двигатели. Аз не съм изцяло съгласен с всичко, обаче ние трябва да представим пред обществеността този въпрос, е, защото това засяга голям брой хора. И за това аз мисля, че трябва да вземем предвид, че е, здравето е безценно. Благодаря. Благодаря. Госпожа Делина е тука. И за това ще дам думата на представителя на комисията. Uh, uh, благодаря, господин председател, господин Олан, благодаря на докладчицата за един много добър доклад. Искам да кажа, за мен е удоволствие да бъда тук и да говоря по този въпрос във вашата комисия. Виждам, че сте събрали много разбиране, много знание по, то, по това досие. За това ще бъда съвсем кратък. Ще направя три коментара. Те са много прости. Най-напред повтарям е, това, което бе вече казано, че директивата е чудесна. Тя е много силна когато едно вещество е включено в директивата, има автоматично изискване за заместване. Това изискване не се ограничава по никакъв начин, а, а само по технически прагови стойности. Тоест, когато едно вещество е включено тук, то трябва да бъде заместено. Това е огромна отговорност за законодателя и за комисията, която изготвя предложението. Ето защо имаме един много внимателен процес. Включени са учени като консултанти, включени са социалните партньори, след което имаме оценка на въздействието и имаме са законодателите, които трябва да разгледат предложението много сериозно. Това означава, че ние може би не напредваме така бързо, както ни се иска или както искат много заинтересов... от заинтересованите страни, но трябва да внимаваме в процеса и да осигурим, е, че мислим за всички последствия. Това е на първо място. На второ място. Това, което казахте вие, господин председател и някои от колегите, депутати – трябва да осигурим, трябва да се погрежим за актуализирането на директивата. То трябва да е а, редовен, непрекъснат процес. А това е много важен елемент на социалния стълб, според господин Юнкер. И това е един процес, който ще е непрекъснат ще има няколко партиди и трябва това актуализиране да се направи добре и разумно. Както казахте, втория и трет, втората и третата партида може да бъде завършена в този мандат. Това е отговорност на съвета и на парламента. Мога да кажа, че съветът за, до момента е много положително на, настроен към предложението на комисията и действа много бързо. На трето място е, цитотоксичните лекарства. Е, това е много сериозен въпрос за комисията. Комисар си е много а, ангажиран в, този, в това разглеждане. Искаме да намерим практически решения и да видим как да помогнем на всички тези 12 милиона работници, за които става дума в доклада. А, това вече е включено в рамковата директива за здравеопазването. Имаме насоки, но искаме също така комисията да направи и стъпка напред. Както казах, включване на една група от лекарства в директивата води след себе си правни и също политически последствия, защото ние не отчитаме само печалбите на компаниите и защитата на работниците, но също така трябва да помислим и за баланса между защитата на работниците и ефективността на здравеопазването. Има правни въпроси. Как да се третира материята в директивата? Правната служба има проблеми тук, но също така е, се задава и въпроса за това как да се разпределят тежестите в директивата, защото има автоматичност в директивата. Защото директивата и включването на едно вещество в директивата налага автомат, автоматично заместване и това означава от правна гледна точка и политическа гледна точка това означава различно третиране на дадено лекарство, когато то е включено в директивата. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор и e Това е госпожа Аджея. Е, благодаря за оценката, благодаря за предложенията, които чух в е, тази първи обмен на мнения. Със сигурност ние ще имаме възможност да работим повече и да внесем повече подобрения. Аз мисля, че това беше добра основа, в която могат да се внесат много подобрения с усилията на всички. Аз искам да ви успокоя, що се отнася до съмненията във връзка с е, опасните медикаменти. дали могат да бъдат заменени медикаменти, които биха могли да бъдат живото спасяващи за хората сега. Ние изискваме процесите на производство, на а, използване на тези медикаменти да предлагат достатъчна защита. Тоест, тези, които трябва да получават такива медикаменти, да продължат да ги получават и да няма заместители. Тук обаче трябва да се гарантира висока защита и за това мога да кажа, че съм спокойна. Виждам една положителна посока, която се очертава в дискусията. Не искам сега да се намаляват повече граничните стойности. Знаем коя е последната крайната цел. В крайна сметка ние искаме да се извадят от употреба всички канцерогенни вещества и да се защитят работниците, но там, където има възможност, чрез преходни периоди да се гарантира създаване на нови вещества, на нови материали, тогава съм се опитала да използвам този инструмент или поне да предвидя удължен преходен период, така че предприятията да не бъдат е, принудени да закриват производства. Нашето решение като със законодател е съвсем ясно здравето и това посочи и колегата Лерик, е, няма е, цена. Здравето няма цена и е, не трябва да се губят и работни места, защото предприятията закриват е, производство или отиват в чужбина. Аз бих казала, че ние трябва да се движим в посока инструменти за подкрепа. Искам да подчертая, че при изготвянето на тази основа за работа във връзка с директивата, аз изслушах както представители на работниците, както и представители на работодателите. Със сигурност нямам интерес да вървя в една или друга посока. Аз от една страна трябва да гарантирам защита на работниците, от друга страна доброто състояние на предприятията, но въпреки това не трябва да се продава здравето на работниците, така че всички трябва да дадат своя принос. Искам да призова всички вас да ми помогнете да, подобрим това предложение, защото мисля, че ще дадем една добра изходна основа и е, ще получим един е, отличен резултат. Накрая благодаря на всички. Благодаря. Благодаря, господин председател. Наистина много е ва... любезно това, че ми давате думата. Искам да благодаря и да поздравя докладчицата, защото това, което тя предлага е много смело. Именно така трябва да подходим към експозицията, експозицията на работници на мутагенни и канцерогенни вещества. От много време този въпрос е много... Се, се третира година след година. Хора умират от, а, от левкемия. А, има жени, които раждат или пък правят спонтанни аборти, именно поради, поради експозицията на тези вещества. Става дума за сравнително малък брой опасни лекарства и тези лекарства трябва да бъдат включени в приложение 1. тези лекарства не бива да се използват при третиране на рак. Трябва нашите решения да стъпят на ясни доказателства. Такива вече доказателства съществуват от години. Трябва да действаме много бързо. И тук имам предвид приключване работата по директивата CMD3 трябва да говорим с професионални асоциации, с, с, с хора от академичните среди, с, с ам, професионалисти, с лекари, с представители на пациентите. След приключването на работата по е, директива 2 се налагат някои изменения, които трябва да се влеят в директива 3, но е, за съжаление, комисията не дава допълнителни насоки, не, защото е, насоките на комисията са просто консултативни. Съществува опасността да не се предприемат действия сега и е възможно, много е възможно комисията да не предприеме действия още едно десетилетие. Всички казват колко е важна тази директива, но дали ще се предприема действия, това не е ясно. Благодаря. Срокът за внасяне на изменение 4 септември. На 18 октомври ще се гласува доклада. Сега преминавам към точка 6 от дневния ред за етос и социални политики в еврозоната. И веднага давам думата за 10 минути на господин а, Свен Лангдек. Извинете за произношението и а, така, господине, давам ви думата. Uh, Много ви благодаря, господин председател. Благодаря за тази възможност е, да представя е, социалния набор е, от показатели пред тази публика. През миналия ноември месец беше представена на срещата в Гьотеборг набора от социални показатели. Тук са 20 основни принципа за добре функциониран, функциониращ трудов пазар. Председателя Юнкер спомена справедливо заплащане, учене през целия живот, минимален гарантиран доход, стълба за социални права е, и права на работниците в бързо променящия се свят в а, зимния пакет а, от марта за европейския семестър се представи напредъка и тук се включиха всички а, аспекти, препоръки, например, за всяка страна и за пръв път доклад с а, акцент върху европейския социален а, а, А, тук се включват показатели за заетост и резултати от заетостта в различните държави и членки. Е, стремим се към по-добри условия на работа и живот за европейските граждани, достъп до, до условията на труд и социално включване. Тези три изменения са в, в три, в, имат отделни зони и различни показатели и 21 допълнителни показателя. Ето и разбиване също по пол, по възраст. Това са 93 подикателя, които включват данни от Евростат от различни проучвания съвместно от екипа на съвместния изследователски център се стреми към статистическа цялостност и се опитваме да визуализираме по добър начин всичко това на 23 езика. Разполагаме с онлайн инструмент, който можете да намерите на линка, който виждате тук. Е, просто в търсачка можете да напишете scoreboard, т.е. социални показатели, набор от социални показатели и така ще го намерени. И ние сме а, е, разделили 6 е, а, интерактивни графики и ще представя три от тези интерактивни графики, за да видите как функционира а, социално разделение, социална конвергенция и социални предизвикателства. Ще започна с първата част. Тук анализа по страните е създаден за, да добав, за, като добавена стойност към информацията, която имаме по, от държавите членки. Ето да вземем един пример. За нивата на заетост. и после виждате графиката по резултати от страни, познавате тези, тези резултати, например в Гърция 57% до 6% в Швеция. И след това, ако отидете тук, можете да видите допълнителна информация. След това по пол, разделението по пол. В някои страни, например в Финландия, Латвия, Естония и така нататък, заедостта при мъжете и жените са много а, а, близки. Докато в други държави членки, като в Малта, Чехия, Гърция, Италия, има големи разлики в заедостта при мъжете и жените. И тук можем да видим къде са е, проблемните места, с които можем, по които можем да работим. Друго разделение е по възраст. Е, съвсем бързо можете да видите къде са предизвикателствата за различните възрастови групи, къде има по-възрасти, по-възрастни е, работници и много млади. Например, в е, Нидерландия най-младата група, най-младите са, имат сериозна заетост но има предизвикателства за групата от младежи и от по-възрастни. Другото разделение е по е, образователен ценз. Ако видите в целия Европейския съюз, половината от населението е с което е с средно образование, не наето, не се труди. И разликата между хората без образование и с образование и тяхната заетост е най-малка в Португалия. Втория вид графика е конвергенция. Социалният стълб също иска да бъде компас за економическите и социални показатели и по-добри условия на живот. Тези времеви графики, които ще ви покажа, ни дават поглед върху това дали европейските страни се насочват към по-добри показатели, към по-добри резултати по тези показатели. Е, тук, например, е примера за е, рано напускащи лица, лица, които рано напускат училище. И тук е по години когато става въпрос за намаляване на хора, които напускат рано училище, се стремим към ниво на социална конвергенция. Но това не се отнася за приходите и неравенството или за нивото на безработица. Тоест, ако си задам въпроса от 40 заглавия, колко са е, стигнали до конвергенция, ето на как изглеждат в три случая. А, има а, увеличаващата конвергенция в другите зони, има все още работа. Предстои все още да се работи по тях. И последния вид графика, последния вид е, инструмент, който искам да ви покажа как функционира е, е, е картите. Горещите карти, които показват къде са основните предизвикателства за целия Европейски съюз. Горещите карти показват резултатите по четирите показателя. Има 4, 5 елемента, това е 20%, или, 20% от 11 години наблюдение. Оранжевото е най-добрия резултат. Извинявайте, лилавото е най-високия резултат. От 2005 до 2015 са резултатите. Например, ако видите Белгия, които са най-в ляво, виждате 4 лилави квадратче е, това е за грижа за детето, е, равенство между половете на работното място и други показатели, при които те се справят добре. Но това е, не показва кои са приоритетните зони. Затова ние измислихме алгоритъм, който да преразпределя цялата тази схема, за да можем да намерим решение. Там, където е розово горе, да, там са най-многото предизвикателства за страните. Това е в дясно. Е, това са страните, пред които има най-много предизвикателства и през 2016 по 40 показателя за целия Европейския съюз се оказва, че най-много предизвикателства има с неравенството. Неравенството в дохода, социалния трансфер и риск, риска от изпадане в бед, бедност и социално изключване. Когато видим страните, в които има най-много предизвикателство, това са Румъния, Гърция, Италия, България, Испания и Латвия тези резултати съвпадат с резултатите от последния евробарометър европейските граждани действително се опасяват от социално изключване и безработица. Това са от техните основни притеснения. Тези предизвикателства бяха малко по-различни през 2010 година, когато се, основното притеснение беше безработицата и, и неравенството се появи малко по-късно. Ако се върнем малко преди кризата, тогава беше много различно. Тогава притеснението беше за децата, които напускат рано училище или, например, за различното заплащане при мъже и жени. В заключение ще кажа следното. Изграждането на по-справедлив и включващ Европейски съюз е ключов приоритет за комисията и а, трябва да увеличим а, социалните резултати на държавите членки, като това го правим чрез е, Европейския социален стълб. Ние даваме насоки, които са лесно за използване и са достъпни на всички 24 официални езика. Автоматично се обновява след като Евростат се обнови онлайн. Инструмента е разработен е, от е, е, екипа на нашия изследователски център и винаги сме отворени към обратна връзка и коментари от ваша страна. Благодаря ви. Благодаря. За НП господин Хатман. Благодаря, господин председател. Благодаря на Европейската комисия за тази толкова интересна презентация, която е важен принос към нашата дискусия. Комисията по заетост и социални въпроси тази година подготви своя специален доклад. Става дума не за становище, както беше предния път. Аз съм убеден, че двата аспекта – свързани с са свързани с економическата политика и с социалното сближаване и те заслужават внимание. Европейската комисия подготвя нова кохезионна политика и аз се надявам, че новата кохезионна политика ще може да бъде свързана и интегрирана по-добре в европейския семестър. Европейската економика бележи растеж и всъщност Виждат се положителните резултати в публичното финансиране и в заедостта. В началото на тази година безработицата в Европейския съюз беше на нивото беше всъщност 8,6%. Това е най-низкото ниво от 2008 година, но все още този процент е висок и не трябва да ни задоволява. В моя доклад бих искал да посоча онези аспекти, които заслужават особено внимание от наша страна, например младежка безработица, бедно сред заетите хора, е, бедност в производството, също така и проблеми в е, социалните, в пенсионните системи и системите за охрана на труда. Аз мисля, че анализът на комисията на отделните държави дава добра основа за анализ и със съществена част от европейския семестър, но държавите членки не изпълняват достатъчна степен тези препоръки и това забавя реформата. Специфичните за държавите препоръки трябва да включват ограничен брой универсални препоръки, които обаче да се изпълняват правилно. Надявам се, че трябва да създадем един интегриращ пазар на труда и е, не трябва да се забравят групите в неравностойно положение. Освен това, не трябва да забравяме онези, които имат нетипични трудови договори. Има бързо променящи се е, схеми на труд, също така цифровизацията трябва да се отбележи и работниците трябва да получат съответна квалификация. Затова трябва да се създадат условия за учене през целия живот – и е, за повишаване на квалификацията. Важна е също и мобилността на работниците. Накрая бих искал да посоча, че трябва да има по-добра връзка между професионалния и личния живот. И тук става дума за инвестиции в е, достъпни и качествени грижи за деца. Очаквам с нетърпение дискусията. Надявам се на плодотворно сътрудничество по този доклад. Благодаря. Благодаря. Сега от групата на социалистите докладчих в сянка Жаби Лопес. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на докладчика за цялата тази работа и за това, като докладчик в Сянка мога да кажа, че тази работа е отлична и е добра основа да започнем да работим е, и мисля, че много добре е, е, изтъква работата от комисията, препоръките, специфичните препоръки за всяка страна. Споделяме голяма част от чувствителността, която беше изразена от докладчика и трябва да продължим да работим в същия стил. Искам обаче да направя някои коментари. Е, опасността, която ние виждаме, когато говорим за специфичните препоръки за държавите членки, е, като цялостно наблюдение социалната е, ситуация в Европа е някакси да се задоволим с това, което се е случило. Знаем, че данните в последните години се подобриха, особено по растеж е, и е, намаляване на дефицита и увеличаване на работните е, е, е, места. Тоест, макроекономическите показатели като цяло се повеличиха и значително в момента са по-добри и в, в, в, някои случаи стигаме нива от преди кризата. Но мисля, че трябва е, да не покриваме уязвимите точки в европейската економика. Какво искам да кажа? Има два елемента, които са много важни. Две опасности, е, два, е, два белега от последните 10 години, особено в социално отношение, вие споменахте това, и от друга страна голямата разлика между сега и преди 10 години, че европейския дълг се увеличи значително. И това трябва да ни е, накара да бъдем по-осторожни какво сме направили в последните 10 години. Това трябва да вземем предвид не трябва да се задоволяваме с е, това, което, се, е, което сме постигнали е, и да продължаваме да следим различните показатели безспорно има някои мерки, които сме взели и които са добри, дали добри резултати, например паричната политика, това, което е въведено от Европейската централна банка и така нататък. Всички знаем обаче, че много често е, и също трябва да се спомена ниската цена на петрола, което въздейства, влияе върху нашата економика. Някои елементи обаче се е, изчезват и е, ние трябва ли да сме готови? Ще бъдем ли готови? Защо казвам всичко това? Е, трябва да бъдем готови за следващата криза, защото тя ще дойде. И е, да направим е, достатъчно, да се подготвим от институционна гледна точка на европейско ниво и да направим необходимите изменения в нашите общества, за да можем да устоим на бъдещите кризи, които ще се появят и които ще ни притесняват без съмнение трябва да свършим необходимата работа, за да залечим белезите от последните 10 години. Говорим за заетост, за плати, разпределение на, а, на средствата, защото има зони, които са много бедни, а, а, младежка безработица, да се използват инструменти, които през последните години мисля, че а, доста работи а, по този въпрос. Това е социалния стълб, за да можем да заличим белезите от кризата не само от морална гледна точка сегашната ситуация ни кара да реагираме, просто за да бъдем по-издръжливи и по-подготвени, за да се справим с всичко. И двата последни елемента, които много бързо ще спомена, един от големите рискове за европейската економика продължава да е политическия риск. Виждаме, че това се случва в целия свят, в щатите с мерките, които въведе тамошния президент. Рисковия, рисковия, политическия риск е голя, заплаха за економиката. И второ, ние в обществения сектор не го казваме ние, можехме да го кажем ние, но има други елементи. Това, което зависи от нас, това, което ние решаваме, е да се възползваме от момента – когато има положителни, положителни цикли да, за растеж, възможности за растеж и да намалим отрицателните ефекти. Това, кое, това е което трябва да направим сега от, от европейска гледна точка. Благодаря ви. Благодаря. ЕКР госпожа Требезиус. Yeah, благодаря, господин председател, благодаря, господин докладчик, благодаря и на комисията за направените изявления. Всъщност от изявлението на комисията стана ясно какви са и резултатите, които бяха предложени през пролета тази година. Та става ясно, че процесът на европейския семестър показва колко голяма е нуждата от реформи в Европейския съюз. Квадратчетата в Лилаво във вашите фолия показаха ясно това. Много добре балансиране проекта на докладчика и показва колко важни ще бъдат реформи в бъдеще, които стимулират стрежа. Например, по-добра цифрова квалификация или устойчива пенсионна система. От моята политическа група ЕКР аз също ще внеса съответни изменения, които са ориентирани към производителността и растежа. Въпреки това, а и вие се опитахте да направите това, както и представителя на комисията, да е, не губите от поглед цялостната ситуация и желанието е в Европейския съюз да има повече конвергентност, но тя не функционира, така че е, ще трябва да има по-малко, видяхме по-малко виолетови квадратчета в е, фолията. Вие, господин Хетман, във вашето изявление споменахте, че економиката в еврозоната е достигнала по-високо ниво от преди кризата, обаче големи економики като Франция, Италия или Испания са много под е, това ниво и тази конвергентност не функционира и това също трябва да бъде посочено в документа. Нека да бъдем честни. Еврокризата и тук е, искам малко да разваля настроението на господин Лопес. Всъщност ние ние никога не сме излезли от еврокризата. Ние продължаваме да сме в нея. Е, сега, е, ако се увеличи цената на петрола, пак може би ще бъдем изправени пред големи проблеми, но причините не са в цената на петрола, а трябва да търсим причините в самата валута евро. Еврото е погрешна конструкция. Една а, зона с толкова различни економики, с толкова различни економически структури, като в еврозоната, не трябва да бъдат обединявани в обща валута. Общата политика ограничава опциите на политиката и на цената Централната банка удължава и влушава нашата криза. Не трябва да се отдаваме на иллюзията, че с такива документи и че с повече конвергентност ще спасим еврозоната. Наистина трябва да има конструктивно сътрудничество. Това ще го е, формулирам и в на... моите изменения. Благодаря. Благодаря. Не виждам е, никого от е, Албер. Гос... Загуе госпожа Кунева.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 в борбата против безработицата трябва да сме динамични, трябва да покажем ангажимент, трябва да покажем трябва да покажем истински ангажимент и то е, заради достоинството на хората и заради развитието на економиката. Миналия ноември комисар Московиси каза в е, нашата комисия, че има възможност за изключение от е, тези много строги правила чрез е, тази клауза за къвкавост. И ако не се лъжа, тази клауза се съдейства от Италия и Испания. Какво предвижда, тези, какво предвижда тази клауза? Под укрепване на заетостта чрез пакта за стабилност, ако има положително въздействие върху публичните финанси. Това казва и госпожа Тайсен, комисарката, която отговаря за заетостта. Тя отговори на въпроси на депутати. Какво каза госпожа Тайсен по този повод? Тя каза, има възможност за изключение, когато броят на безработните в една държава членка е много голям и когато държавата членка одобри това изключение. Комисията каза, т.е. комисарката каза, че може да има гъвкавост, когато се предприемат структурни реформи, включително и реформи на трудовия пазар. Но, молим ви, бъдете внимателни. Това, тази взаимосвързаност между заетостта и последствията за економиката, тази взаимосвързаност – трябва да е водеща. Аз направих определени предложения, в кое мисля за възлагане на едно проучване от името на Европейския парламент, тъй като темата е не само поли, политическа, това е и социална тема. Трябва да се направят разумни предложения. Това и ще направя. Надявам се това да помогне на докладчика. И е, сега е, се насочваме към математическите последствия. Искам да цитирам Алберт Айнштайн, който казва «Светът е опасно място и то не само за онези, които... И то не само поради лошите хора, а и поради това, че има хора, които нищо не правят. И така, моят апел е не да покажем бездействие – а да престанем да сме лицемерни. Благодаря. Няма представител на Зелените, на СПД и на НС също, така че давам думата на комисията господин Лютиди. Да, да. Е, мисля, че не е тук, така че е, давам думата на господин Ландемей. Много благодаря на докладчика, на господин Лопес, е, на господин Хатмен, на госпожа Кунева за всички тези коментари е, по проекто доклада. Преглед на предизвикателствата, които стоят пред нас, как да останем по-устойчиви, да насърчим растежа, дигитални умения и така нататък. Мисля, че от наша страна ние можем да дадем достатъчно база данни, показатели, и да направим необходимата изследователска дейност и необходимите проучвания, за да помогнем на комисията да се справи с тези общи предизвикателства и това да се включи Европейския социален стълб. Много ви благодаря. Okay, Благодаря. Предвид дневния ред, искам да посоча, че последен срок за измененията е 30 август. Важно е да се знае, че измененията трябва да бъдат правени само на английски язик. Това е във връзка с тайминка, като се имат предвид след това 24-ти ще се обсъди и след това през октомври, 2 октомври ще има гласуване в пленарна зала. Благодаря ви предварително. Сега предлагам да направим прекъсване за половин час, защото в 11 часа Мадам, госпожа Беате Хартингер Клайн федерален министр на труда на Австрия ще бъде при нас, за да представи приоритетите на председателството. Благодаря.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

Okay, friends and members, welcome to the... Членове uh, на Европейския парламент. Добре дошли на нашата среща на Комисията по социални въпроси. Сега приветстваме с добре дошла госпожа Хайтинген Клайн, която е федерален, федерален министр защита на потребителите и социални въпроси. Някои от нас вече са се срещали с нея преди няколко месеца. сега вие присъствате тук сред нас. За нас това е удоволствие и давам ви а, думата за а, да ни въведете в вашите приоритети и вашите планове. Имате думата. Уважаема госпожо председател, госпожо Олскок, уважаеми членове на Европейския парламент и на Комисията по заетост и социални въпроси, уважаеми дами и господа, Искам също да поздравя и преводачите зад мен, още в самото начало. За мен е много голяма радост и чест да бъда днес сред вас и да представя програмата на австрийското председателство в сферата на труда и социалните въпроси. Съвсем накратко, Австрия поема председателството в изтичащия мандат на Европейския парламент и, както знаете, ние сме изправени пред големи предизвикателства и също така имаме и толкова големи очаквания и е, това е белязано от отговорност. Актуалният дневен ред е, на Европейския съюз е белязан от преговорите по Брексита и многогодишната финансова рамка след 2020 година и съвсем актуално темата миграция. Един съществен стълб на демокрацията е социалната сигурност, поради което за мен е, е радостен факта да информирам вас, уважаеми дами и господа, за акцентите на нашето председателство в сферата на труда и социалната социалните въпроси. Европейския парламент заема в структурата на европейските институции особено място, а именно да представлява интересите на гражданите на Европейския съюз тясна и конструктивно сътрудничество с вас през следващите 6 месеца по тази причина за мен е нещо изключително важно. Колко важно е да си сътрудничат добре нашите институции, показаха преговорите по различните досиета, които попадат във вашата компетентност. Позволявам си, например, да посоча директивата за командированите работници. Това е един като цяло добър резултат – да има справедливо заплащане и да се създадат еднакви конкурентни условия на територията на целия Европейски съюз. Австрия има мото на председателството и то е следното Европа, която защитава. Обаче това означава и Европа, която е в полза на всички. Честни условия на труд за всички, добре функциониращ вътрешен пазар, който насърчава мобилността, както и социалната защита, здравеопазването и сигурността на работното място и липсата на бариери за нас е нещо много важно. Това се отнася в особена степен за новия модел на труд, който е белязан от напредващата дигитализация, която носи много предизвикателства. Уважаеми членове на Европейския парламент, нашата цел е да продължим работата с голям ангажимент. Благодаря на България и в частност на министър Петков за неговата безупречна работа. В съответствие с добрата австрийска традиция, ние ще хвърляме мостови, ще бъдем честни посредници с цел да допринесем за единството на Европа. Ние искаме да работим добре по множеството нормативни актове, като се стремим към консенсус при преговорите, като разбира се трябва да отбележим напредък и да предадем председателството на Румъния. Ние осъзнаваме амбициозната цел, че преговорите по едно досие в този мандат трябва да бъдат приключени и се радваме, на бъдещо конструктивно сътрудничество с вас като представители членове на Европейския парламент. Уважаеми дами и господа, сега по текущите теми. Съветът през юни отбеляза голям напредък при някои централни досиета. Нашето председателство когато бъде представена позицията на Европейския парламент, може да започне тристранните договори по социалната сигурност 883 съчетаването между професионален и личен живот продължава да бъде съществена част от политиката на заетост и социалната политика. Съветът през юни показа готовност към компромис и по този начин подчерта колко важно е да се осигури доброто съчетаване между професионалния и личния живот. Австрия ще е, участва в три на, тристранните преговори по директивата за съчетаване на професионалния и личния живот. Освен това, след кратки преговори съветът през юни се обедини около обща позиция по директивата за прозрачни и предвидими условия на труд нови форми на труд, като работа на платформа и договори на нулево работно време могат да създадат тежки ситуации. И наша задача ще бъде да намерим общи решения в рамките на тристранните преговори. Европа, която е полезна за всички, този девиз означава балансиран достъп до социална закрила и за това австрийското председателство ще продължи преговорите и препоръките към съвета ангажирано, като дава препоръки и това всъщност е едно от централните предизвикателства на цифровизацията. Тези нормативни актове са съществена част от изпълнението на Европейския стълб за социалните права и парламентът, съвета и Европейската комисия в еднаква степен се задължават към този стълб. Изменения на процедурите на труд, структурите на заетост и организацията на труда водят до нови здравни рискове за работниците. Рак, както знаете, е най-честата причина за смърт, причинена поради лоши е, условия на труд. И за това е, ограничаване на експозицията е една първостепенна цел, която споделяме с Европейския парламент преговорите за изменения на директивата за канцерогените, втори и трети етап, втори и трети транш, имат много голям приоритет за нашето председателство. Нашата цел е в преговори с парламента и съвета да се стигне до бързо приключване на това досие, за да могат работниците в цяла Европа да се ползват от е, адекватна защита. Обменът на добри практики в борбата срещу канцерогенни е, вещества това на работното място е нещо много важно и за това заедно с Нидерландия е, искам да припомня е, пътната карта от Амстердам към Виена и е, ще имаме конференция по тази важна тема в Виена. Освен това, австрийското председателство ще води преговори за европейският Европейската служба по заетост. Има още много открити въпроси. Важно е да постигнем добавена стойност и да нямаме припокриване. Нашето председателство се посвещава на равнопоставеността и включването на лица с увреждания. За нас това е важна задача. Отстраняването на бариери е от много голямо значение за хората с увреждания. Започна трилог по българското председателство. Ще го продължим с усилието да приключим преговорите по това досие. Освен това, ние ще проведем е, заседание на европейските омбудсмани за лица с увреждания. Като бъде представена следващата МФР и предложеното свързване с специфичните за секторите програми на Европейския съюз, с Европейския семестър, специфичните за държавите препоръки и стълбът за социалните права, всъщност Европейския съюз пое по нов път. Във връзка с преговорите по новата МФР, новата програма ЕЗФ Плюс за наша Чешкото председателство е от голямо значение, поради което на съвета по заетост и социална политика ще бъде включена тази тема. Европейския фонд за приспособяване към глобализацията е друг важен инструмент. Ние ще започнем преговорите в работна група по социални въпроси през юли. Освен това, ще бъде важно този фонд да остане гъвкав е, инструмент и да е, намали административната тежест. В рамките на европейския семестър в съвета ЕПСКО ние ще включим пакета, който свързва доклада за годишния растеж и съпътстващите го документи. Добре функциониращите европейски агенции трябва да бъдат нещо важно за нас. За това нашият стил е преговорите в трилога по тези агенции Юша, Аерофаунд е, и СДФОП е да продължим ангажирано е, тези преговори и да ги приключим възможно най-бързо. Обажаеми членове на Европейския парламент, сега ще премина към неформалната част на моето изложение. Австрийското председателство е, ще се присъедини към българското председателство в рамките на тройката в сферата на труда и социалните грижи и ще се концентрираме върху следните аспекти. Шансове на цифровизацията, е, облегчаване на труда, специално за лица с увреждания. Второ, социална защита, най-вече за новите форми на труд. И трето, ефекти е, по отношение на заетостта във връзка с цифровизацията, т.е. качество на труда. Неформалното заседание на министрите на заетостта и социалната политика на 19 и 20 юли в Виена ще се занимава с нетипични условия на труд в хода на цифровизацията и с явленията на е, труда базиран на платформи. Ние искаме да обсъдим дали социалната закритла и трудовото право за хората в тези нови форми на труд действат по подходящ начин и какви добри примери могат да бъдат дадени в Европейския съюз и съществуват. Освен това, искаме да се занимаем и с роботите, които могат да променят до голяма степен ежедневния труд на много работници. Освен това, трябва да се обсъдят предимствата на тази нова технология и да се идентифицират възможните рискове. В рамките на малко изложение ние ще представим примери за нови технологии. Ще се радвам много, ако председателството на Комисията по заетост последва нашата покана за неформалната среща в Виена. Освен това, на 19 септември тази година ще имаме конференция на високо ниво по тема цифровизация и е, заетост 4.0, така че вие като Европейски парламент и социални партньори сте сърдечно поканени. Уважаема госпожо председател на комисията, уважаеми депутати, радвам се на предстоящите предизвикателства и съвместното сътрудничество, нашата съвместна работа през втората половина на тази година и се надявам на тясно и добро сътрудничество с Европейския парламент. Благодаря за вниманието. Очаквам с интерес вашите въпроси. You, Благодаря, госпожо министър. Преминаваме към координаторите или тези, които ги заместват. Започваме с Хайнс Бекер австрийски член на тази комисия. Моля, имате думата, господина. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на координатора, че ми даде възможност аз да задам въпрос. Благодаря за посещението на госпожа министърката. Добре дошли в нашата комисия, госпожо министър. Благодаря за вашата информация. Австрийското председателство тъкмо започва, имаме големи очаквания към него, защото то е последното пълно председателство преди изборите. Вашето мото е Европа, която защитава. Това е най-високата цел – сигурността. И вие описахте, че в тази сигурност включвате и социалната сигурност. И това ще е в центъра на австрийското председателство, както разбираме. Акцентите ще бъдат е, работниците с увреждания. Това го приветствам. Същото се отнася и за цифровите предизвикателства, пред които сме изправени. Това също ще е приоритет на австрийското председателство. Виждаме много опасности, виждаме много предизвикателства, но виждаме и много шансове за сигурността на хората. И този дух за нас е много важен. Искам да ви поставя един актуален въпрос, защото този въпрос много ни занимава в нашата комисия. А именно, ние работим върху прозрачните и предвидими условия на труд т.е. начина по който се трудят хората. Въпросът ми е, <clears throat> какво е отношението на австрийското председателство за несигурните условия на труд? Какво смятате по този въпрос? Несигурни условия на труд. Благодаря. Преминаваме към другите координатори. Моля, вместете се, ако обичате, в две минути госпожа Юнгерио, социалисти и демократи. Ще се опитам. Благодаря. Много благодаря. Госпожо министър, ние вече сме се виждали. Видяхме се във Виена е, в рамките на подготовката за това заседание. <clears throat> Аз се запознах с програмата на австрийското председателство. Познавам документа. И когато прочетох програмата, видях, че много от социалните програми, които вървят в момента, са споменати във вашия текст. Надявам се, вие наистина да може да третирате и да приключите тези досиета успешно. Бях малко изненадана, че има едно нещо, което липсва, а именно Европейски орган по труда но се, но се радвам, че го споменахте този европейски орган по заетостта сега във вашето изказване. Надявам се да може да го създадем наистина, защото той ще е от полза за всички трудещи се. Може би е, грешно съм изтълкувала липсващия а, е, орган по заетостта като липса на интерес. Може би грешно съм го изтълкувала, но чудесно е, че сега го споменахте. И е, се надявам, че един такъв орган по заетостта след австрийското председателство ще е активен и ще може да действа. Господин Пекер спомена директивата за прозрачните и предвидими условия на труд. И тази директива е за нас много важна. Тя ще се обсъжда през тя се обсъди през юни на съвета и има вече установен общ подход, но от нея се изключват най-уязвимите трудещи се. Там се говори за нулевите трудови договори, те са изключени обаче от тази директива. Ние от наша страна е, предлагаме европейско, за европейска забрана на нулева трудова заетост. И моят въпрос е, какво е вашето отношение? Ще може ли трилога да тръгне в тази посока? Благодаря, госпожа Макентайр от Екаре. Аз бих искала да приветствам госпожа министъра. По отношение на приоритетите на председателството, видяхме доста дълъг списък от приоритети. Много от тях са залегнали в работата на нашата комисия. Е, баланса между е, професионалния живот, личния живот, е, органа по заетостта и така нататък. Сега, за да може ние добре да се вършим работата като законотворци, има ли смисъл от толкова много амбициозни проекти? Аз имам едно опасение, че със законодателите може прибързано да приключват работата по дадено законодателство, по даден законодателен акт, само и само да го приключат в рамките на един мандат. Моят въпрос е, смятате, не смятате ли, че трябва да се работи по-бавно, но по-ефективно? На следващо място, стълба за социалните права. Както се каза, за момента работим по много законодателни предложения, например органа по заедостта и е, директивата за прозрачните условия на труд. След като обаче има само политическа прокламация, явно нещата напредват обаче е, още по-напред, още повече е, стълбът се оказва по своята същност обвързващ и той предпоставя определени права и задължения. Какво мислите вие за този стълб на социалните права? Благодаря, господин Шамбон. Много благодаря, госпожо председател, уважаема госпожо министър. Много благодаря, че се присъединихте към нас благодаря за енергията, която показвате. За краткото време, което имам, мога да ви кажа следното. Няма да влизам в подробности и конкретни точки, но вашата сфера ще бъде много важна в развитието на европейските политики по отношение на оставащ, в, в, в оставащото време вие се появявате в момент, когато социалният дневен ред, както спомена и госпожа Макентайр, е много важен включително количествено, защото обществото и парламента изискват социалния стълб или социалните права, които бяха гласувани в Гутенбург, да бъдат превърнати в конкретни мерки, които да помогнат на европейските граждани. Тоест, в момента социалния стълб е много важен. В последните а, а, години а, важността се увеличи. А, така че а, ролята на социалния стълб а, ще е ключова. А, второ, това е изборна година, изборен период и това е чувствително. А, това е трансверсална тема за всички. Всички искаме конкретни резултати, които да предложим на гражданите по въпросите, които най-много ги притесняват, като например социални въпроси и заетост. Казвайки всичко това, е, всички искаме някои ключови законодателни проекти да бъдат а, е, гласувани в този а, е, мандат. Обаче за това ще трябва да си определим приоритетите, кои са най-важните. Аз съм координатор на а, прозрачните и а, предвидими условия на труд. Еврофонда и всичко това, всичко това не са неща, които са с еднаква важност. Затова нека да се концентрираме върху условията на труд, координиране на системите за социално осигуряване и равновесие между работа и личен живот. Европа ще ни бъде благодарна за това. Благодаря ви. Calvier Шамбон, is there someone representing GUE NGL group here? има ли някой, който представя групата Енгел? Благодаря, господин Шамбон. Сега преминаваме към Моника Джамла. Благодаря, госпожо министър. Сърдечно добре дошла в комисията по заето. Вчера имах възможност да чуя колегата Богман Штраус в комисията по жените и регионалната комисия, да чуя техните изказвания. И двете комисии са много важни за социална Европа и мисля, че засилването и изграждането на социална Европа трябва да бъде обща задача на всички. Мотото на председателството, вие казахте, кое е то Европа, която защитава. Радвам се, че вие го обяснихте обяснихте малко по-подробно, както в сравнение с обяснението в австрийската програма за председателството. Там има само две страници по темата за етос и това малко ме разочарова. Вие представихте по-подробно досието и това ме радва. Всъщност в публичния спор този слоган Европа, която защитава, за съжаление се поставя на първо място миграция, защита на границите и твърде малко защитата на климата и зелените работни места, също така и социалната закрила. Тези теми в публичната дискусия на председателството, за съжаление, не са представени много добре, представени са слабо и за това първия ми въпрос е вие като социален министр ще промените ли тази картина, да се обърне по-голямо внимание на социална Европа, една Европа, която е в полза на работниците, на жените? Това е първия ми въпрос. Вторият ми въпрос е как искате да играете ролята на неутрален посредник на човек, който хвърля мостове, когато същевременно в Австрия извършвате масивна опанзива срещу е, социалната държава и е, осъществявате социална програма, която не е съществувала в такъв е, обхват много години преди това. Разширяване на работното време до 12 часа, съкръщаване на някои социални помощи, индексиране на семейните добавки. Всичко това има не само австрийско европейско, но и европейско изменение. Това е пряко нападение върху правото на работниците и е, най-вече нарушава свободното движение на хора. Това е основно право на работниците в Европа и засяга всъщност социално слабите. Индексиране на семейните добавки, например, когато става дума за жени, които работят в други страни. Така че, доколко се виждате в пролета на неутрален посредник и засилване на социална Европа. Това, че вие убедително изложихте това в комисията е добре, но като цяло в нашето правителство това не е така. Вторият ми въпрос е, е за ЕСФ+, Плюс, е, за нас е, Европейския социален фонд плюс. Всъщност за нас това е нещо много важно. При структурните фондове, гражданското население, регионалните и локалните актьори да бъдат включени във всичко това и Прекият ми въпрос е как смятате да включите гражданското общество в планирането, също така и социалните партньори и органите на местната власт в е, Европейски социален фонд плюс и какъв точно план предвиждате там? И последният ми въпрос – една от големите теми, е, която засяга и социалната политика по време на австрийското председателство е многогодишната финансова рамка. Жалко е, че е, вашият колега министър Легър тази е, седмица няма да дойде в комисията по бюджети, за разлика от други комисии, където се явяват австрийски министри, но министър Легър няма да дойде и да говори по важната тема МФР в комисията по бюджети. Затова аз ви питам, една от най-важните теми на социалната политика по МФР е, е Кохезионния фонд, кохезионната политика в и Кохезионния фонд в частност, но там има много голямо съкръщение, около 40% засяга най-бедните държави Румъния, Белгия, Гърция, Кипър и същевременно се увеличават много средствата в европейския бюджет за миграция и отбрана. Виждате ли това като социален министр е, за правилно? Е, смятате ли, че такова огромно пренасочване на средства от социална политика към гранична охрана и политика на отбрана плана е нещо правилно и как австрийското председателство ще действа в подкрепа на социална Европа. Uh, Доминик Марта има думата. Доминик Мартен, НСС. Благодаря, госпожо председател. Госпожо министър, добре дошла, добре дошли като представител на, европейското, на австрийското председателство. Радваме се много, че сте в Европейския парламент да представите приоритетите на австрийското председателство. Накратко ще ви задам два въпроса. От 1 юни тази година т.е. преди 10 дена, след е, референдум от 2014 година, Швейцария реши да възложи нови задължения на предприятията да се пазят вакантните е, места преди всичко за, австрийски, за швейцарски граждани. Вие смятате ли да правите подобно нещо в Австрия и в Европейския съюз за а, работата в Европа, да се, за работни места в Европа да се назначават преди всичко европейски граждани? И а, също така годишният а, брой на а, работните места на европейски граждани, които са без работа, Тоест, тези свободни а, места да се заемат приоритетно от граждани на Европейския съюз. Смятате ли да го правите? Втори въпрос. Що се отнася до контрола на границите? Ние научихме в този парламент, както е, Германия, 15% е, които, от мигрантите, които са дошли през 2015 година, работят и много малко, една трета от тях на пълно работно време. Германия е, изразходва 15 милиарда евро, за да ги приеме. Ние ние виждаме какви ужасни терористични атаки има в момента, за да се отговори на тази проблематика. Смятате ли, че трябва да се засили е, контрола по външните граници на Европейския съюз, но също така и вътрешните граници на държавите членки, например австрийската граница? Каква опция вие ще изберете за работата на съвета и на комисията в отговор на тези два въпроса? Благодаря ви предварително, госпожо министр. Of... Много благодаря, имате много въпроси. И има още 9 членове, които искат да ви зададат въпроси, ако е възможно. кратко да отговорите. Имате думата за отговор. Frau Vorsitzende, благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, аз ще се опитам да бъда кратка и ще се опитам да отговоря на всички въпроси. Моля обаче за разбиране. Ако забравя някой въпрос, моля ви за разбиране, но ще се опитам да отговоря на всичко. Господин Бекер, благодаря. Благодаря за хубавите слова и благодаря за вашия въпрос. Въпроса за защитата на хората, които работят при несигурни условия на труд. Е, защитата за мен е много важна. Чрез директивата трябва да се, създадат, да се създаде по-добра защита на хора, които работят при договори на нулево работно време или при несигурни условия на труд. В Австрия това, тези договори на нулево работно време, тази заетост е забранена. Австрийското председателство чрез цифровизацията осъзнава предизвикателствата, пред които сме изправени. През септември ще има конференция, която ще се занимава именно с цифровизацията и трудовия пазар. На следващия въпрос, господин Онкериус, за е, органа по заетост. Е, ние сме още в началото на процедурата. Има много още отворени въпроси. Нашата цел е при преговорите по таз, това предложение да отбележим напредък. Въпросът е как ще реагират държавите членки е, трябва да се отговори на техните опасения. Ние е, разчитаме на по-добра бър обмен на информация и на по-добро прилагане на правото на Съюза в държавите членки. Аз лично ще се ангажирам с напредъка по тази тема. На госпожа на Мекентайер – Извинявайте за произношението на вашето име. Е, по отношение на председателството, е, наистина тук става дума за качество, а не количество. Това е наш приоритет. Но естествено, приоритет е за нас да приключим колкото се може повече досиета преди изборите. Сега за <clears throat> социалния стълб – и социалните права. Е, тук имаме директивата за прозрачни и надежни условия на труд, за усъвместяване на личния живот и професионалния живот, за директивата за достъпа за социална защита. Всички тези директиви за нас са важни, а в този контекст социалният стълб служи, ни служи за компас. През декември ще говорим за целия пакет и на, по заедостта и за неговото финансиране. Надяваме се до тогава е, всички насоки, свързани с заетостта, да бъдат напаснати, адаптирани към социалния стълб. По отношение на финансирането, това за нас е много важно. Е, ние много разчитаме на новата програма SF, е тази програма за нас е много интересна. Надяваме се да получим, да постигнем добри резултати при преговорите с Европейския парламент. Това ще е само от интерес на гражданите. На господин Жамбон искам да кажа, е, качеството върви преди количеството, така е. Конкретни, ер... конкретни резултати искаме да постигнем преди изборите – и що се отнася до европейския стълб, мисля, че по него говорих достатъчно. На следващия въпрос. Госпожа Вана, вие зададохте доста въпроси. Ще се опитам на всички тях да отговоря. Нашата програма обхваща всички области, не всички формации на съвета, но основните акценти са социалната Европа, директивата за в личния живот и професионалния живот, предизвикателствата, проистичащи от цифровизацията. Не, не бих искала да говоря за националните въпроси, за вътрешните въпроси. Аз ще остана неутрален посредник, затова моля, разберете, няма да навлизам в коментари по австрийски въпроси. <clears throat> Сега за многогодишната финансова рамка и ЕСФ+, тук компетенции има главно съвета по общи въпроси. Не мога да кажа за многогодишната финансова рамка за момента нищо. По отношение на досегашния ми опит, мога да кажа, че някои държавни и правителствени ръководители ще имат свои собствени становища за приоритизиране на определени програми и е, ние ще вземем тези становища предвид, когато подготвим определените досиета. След заседяването. След всяко заседание на съвета по общи въпроси ще има брифинг за парламента Естествено, председателят Таяни ще може да участва в заседанията на съвета. Председателството ще уважава естествено заключенията на съвета. Когато преосмисляме стратегиите си за постигане на целите. Сега за СГФ плюс и структурните фондове. Тук има големи предизвикателства в, общ... в областта на социалната защита. Когато има нови информации, нова информация във всички случаи, ще ги споделям с вас. Това се отнася до дискусиите по ESF+. Е а през октомври и декември ще имаме повече резултати по тези теми. По, на господин Мартин. Тук става дума за заедостта в Европа и европейците на първо място. По принцип, европейците поради основните права в Европейския съюз и мобилността в Европейския съюз е, по принцип. Европейците имат предимство пред е, граждани на трети страни. Е, европейците така или иначе биват с предимство назначавани на работни места. Що се отнася до трети страни, гражданите от трети страни, назначаването им е, е, подлежи на разпоредбите, свързани с синята карта. А, по този въпрос ще говоря с е, господин Кикел, мой колега. За момента нямаме, пред, нямаме предложение по тази тема от комисията, предложение, което да се обсъжда в съвета. Сега по отношение на включването на бежанци на работния пазар. Предлага се реформа на системата за бежанците, за обежището. Тази реформа ще продължи и под наше председателство. В Австрия имаме подобрени условия за, за интегриране на ниско квалифицирани беженци в работния пазар, така че шансовете на тези хора са увеличени да работят. Тези хора биват подкрепени. Ние сме заинтересовани те да започнат да работят, така ще се облегчи социалния бюджет. Много е важно да има посредничество и да се помага наистина на тези хора да намерят работа. Благодаря ви. Благодаря, госпожо министър Хертинген Клайн. Сега преминаваме към следващия списък с въпроси. Емили Джейн, също австрийски член на Европейския парламент. Благодаря, го, уважаема госпожо министър. Важните неща на европейско равнище трябва да бъдат разгледани, а по-малко важните неща на национално равнище. Това е девиза, с който ние сме конфронтирани от австрийското правителство. За ето сигурност на работните места, това са най-важните неща за хората в Европа. И за това вие можете да се гордеете с работата на досегашните официална Австрия в глава за ето с 1998 година, първото председателство на Австрия. Тогава Австрия даде много голям принос тази тема да получи европейско измерение. Сега по моите въпроси във връзка с вашето изложение. Първо по Европейският е, орган е, за пазара на труда. Тук не бяхте много конкретна, защото аз е, ще кажа какво казахте в Австрийския парламент, че този орган няма да има добавена стойност ефективност, а ще означава само бюрокрация. Сега ви слушах внимателно. Казахте, че искате да продължите преговорите. Това е похвално. Обаче, от друга страна, тази тема не е на първо място, не е влязла даже в списъка с приоритетите на австрийското председателство. Променя ли се сега позицията? Австрия е средище на социален дъмпинг и за това смятам, че тази тема би трябвало да се включи. Второ, не след обед ще ще е, гласуваме е, тема за равнопоставеност. Това е тема, която е, е, всъщност защитава и е полезна за гражданите. Това е темата за свързването на личния и професионалния живот. Какъв ще бъде вашия подход тук? Ние много често виждаме, че се дават знаци, че държавите членки трябва да направят всичко това. Какво е отношението ви към европейското измерение? Тук има голяма добавена стойност, която която можем да предложим по добър начин на европейските граждани. И трето, голдплейтинг. Ние виждаме, това, което се представлява на европейско равнище, няма общо с това, което става в Австрия. В Австрия 12-часов работен ден, 60-часова работна седмица, огромно намаляване на социалните придобивки в Австрия. От друга страна се опитваме да създадем минимални стандарти, които хората да приемат. Тоест, когато обземем този gold plating, всъщност какво означава това по-добри стандарти, а не да се върви надолу? Как тия неща се съчетават помежду си? Освен това има и други теми, които са свързани пряко с трудовото право и там няма изискване стандартите да се преразглеждат в посока надолу. And... Много благодаря. Господин Пирински има думата. Much, uh, Много благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо министър, uh, за това, че а, дойдохте тук и отговаряте на нашите въпроси. И аз искам да се върна по европейски, на Европейския орган по труда. Сигурен съм, че ще признаете, че основното предизвикателство днес за всеки европейски гражданин е да си намери достойна работа. Това е основно предизвикателство и, и пред европейската социална и економическа политика – за това Европейския стълб за социалните права акцентира върху достъпа до работа, социална закрила и тези предизвикателства в сърцевината на вашето, вашата работа и на вашето предизвика... председателство. Европейския орган по труда действително ще играе важна допълнителна роля към националните такива органи. Вие казахте предоставяне на информация, комуникация, но също, госпожо министър, сериозни, драстични социални проблеми, като дискриминация, нарушаване основни трудове и дори човешки права е, за мобилността на европейските граждани. В Виена се намира Агенцията за защита на човешките права. Има драстични примери на експлоатация в Европейския съюз. Ето защо споделям притесненията на моите колеги, че подхода към Европейския орган по труда е а, много важен и ключов, а, за да създадем, а, за да подсигурим трудовата мобилност. И вторият ми е въпрос. А, разбира се, можете да се консултирате с вашите колеги по това. Вторият ми кратък въпрос е, е с а, соци... детските, а, детските, които се получават и как се индексират детските. А, е, доколкото разбирам в Австрия, е, въпреки че комисията не е приключила със своето предложение, доколкото разбирам председателството ще работи по това. Е, българското председателство и съвета не са включени в частичните заключения, в които те участваха и местните и националните политики не бива да влияят на вашето председателство можете ли да ни гарантирате, че този въпрос ще бъде или няма да бъде част от австрийското председателство, от приоритетите на австрийското председателство Мария Ария? Госпожа Мария Рена, благодаря и искам да се спра върху баланса между личен живот и професионален живот. Аз искам тази тема да бъде част от приоритетите, това както беше направено през българското председателство, беше даден ход на преговорите и се надяваме, че този мандат по тристранните преговори може да доведе до решение, което ще бъде решението, което проистича от предложението на Европейската комисия, защото ако Европейската комисия предложи да се започне инициатива за съчетаване между професионалния и личния живот, нещо много важно в Европа днес, комисията в своето предложение е, го включва това, но предварително трябва да се каже, че този баланс не трябва да разрушава традиционния модел, т.е. в който жените се ограничават в една роля вътре в семейството и което води до дискриминация е, по отношение на работните места, на заплащането и на пенсията. Така че обвързването на личния и професионалния живот трябва да върви в тази насока. Въпроса, който задавам, дали споделяте модела, който Европа Европейската комисия представи, в частност Мариан Тайсън, и той се отнася не само до баланса между личен и професионален живот, но и не дискриминацията между мъжете и жените и е, се тласка напред факта, че отпуска, който взема от мъжете днес, е, е, за семейни е, проблеми, 84% е, от е, този отпуск взимане от мъже от жени. Така че дали споделяте този модел, който обединява всичко под най-малкия знаменател и който би довел до повече дискриминация по отношение на жените, когато става дума за свързване на професионалния и личния живот. И вие, и аз сме избрали нашата кариера, нашите семейства и ако не съчетаваме семейен и професионален живот, няма да сме тук днес. Така че аз мисля, че това е важно за всички жени в Европа. Не трябва този е, избор да бъде е, едностранен или семейство, или кариера. Благодаря, господин Кос. Köszönöm a miniszter, köszöntöm Két kérdést szeretnék önnek feltenni. Az egy... Господ, господин Коса, позволете ми да задам два въпроса. Първият въпрос е много кратък, защото моят български колега вече ви е, говори за координацията във връзка с социалната сигурност и възможността за сигурност на социалните придобивки в семействата на сегнатите лица. Австрия като държава членка как възнамерява да помага на лицата, които работят в Австрия, чието членове на семейства обаче живеят в друга държава членка, как е, е, тези лица могат да имат право на е, социални добавки и дали това е съвместимо с основното договори на Европейския съюз и с нормативните основни актове. Така че искам да попитам как искате да уредите този конфликт Вие можете да имате ваше мнение като Австрия, е, като членка на Европейския съюз, но това едва ли би позволило да се уреди до край въпроса с семейните добавки, с социалните добавки. След това лицата с обреждания, петият е, трилог се проведе вчера и е, всъщност основната тема беше нормативния акт за достъпа. Аз е, искам да чуя от вас, е, че това е важен приоритет и може би вие ще приключите тази тема, но все пак остават важни въпроси, които още нямат отговор. Няма да говоря за детайли, искам само да ви попитам какво, какъв е вашият подход във връзка с акта за достъп достъпност. Има 80 милиона лица с увреждания, които очакват този нормативен акт от 10 години и надявам се на положителен отговор от вас. Господин Шагор. Ще говоря на унгарски също. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Що се отнася до семейните добавки и индексацията на семейните добавки, аз също искам да задам същите въпроси като моите колеги. Има много хора, които работят като лица, които прилагат грижи за възрастни хора в Австрия и които не са австрийски граждани и те трябва да плащат същите данъци Що се отнася до семейните домарки, трябва да се вземе предвид мястото, местоживението на лицето, члена, членовете на семейството като брой. Е, въобще как смятате да решите този проблем? Госпожа Кословска-Тадевич, имате думата. Е, e, Благодаря. Благодаря госпожо министър, за вашето посещение и за това, че представихте приоритетите на австрийското председателство. За индексацията искам да попитам. Ние зададохме въпрос към комисията и отговорът беше съвсем ясен, че една такава мярка не е допустима. Идеята е противоречива в парламента и аз искам да знам как ще реши Австрия този конфликт на интереси, как ще третира Австрия този проблем. На следващо място жените и трудовата заетост. Е, жените не са представени достатъчно добре на трудовия пазар по отношение на своята квалификация и образование. Имаме 11% разлика на, представ... на представляемостта на жените на трудовия пазар. Разликата в заплащането между мъже и жени е 17%, разликата при пенсиите е 14%. Така че има големи разлики между мъжете и жените на трудовия пазар. Ние имаме някои предложения, които могат да подобрят ситуацията. Например, те са включени в пакета за усъвместяване на професионалния и трудовия живот. Госпожа министъра смята, че съвета ще излезе с позиция Всъщност тази позиция вече е на лице, но за мен тя е доста разочароваща. Съветът говори само за и приема само отпуска по бащинство, но индивидуалното право на мъжете и жените на платена отпуска, това право съвета отхвърли и каза, че държавите членки имат приоритет тук. Има 6 държави членки, които не плащат нищо за отпуска, за родителски отпуск. Моят въпрос е какво е отношението на Австрия по този въпрос? Защото разликите между мъжете и жените са големи. А ние в парламента още не сме приключили работа по е, тази тема, но всички становища подкрепят предложението на съвета, а пък позицията на съвета е много далече от предложението на комисията и от становищата на депутатите. Ние ще гласуваме днес по тази тема. Надявам се докладът да бъде прият с мнозинство, след което ще трябва да бъдем конфронтирани с тази разлика. И на, след... на последно място. Въпрос за промишленост 4.0. Е, тази промишленост трябва да осигури повече ръст, но именно тук се вижда колко малко жени има в е, съответните сектори на високи технологии. Благодаря. Все още имаме четири въпроси, които е, трябва да бъдат зададени, но имате думата за отговор. Благодаря, госпожа председател. По въпросите на госпожа Регнер и на господин Пирински искам, е, тъй като въпросите бяха сходни, да отговоря общо. Европейският е, орган по заетостта е, според мен от него ще има добавена стойност, когато се прилага правото в трансгранични случаи и това се прави така, че да се почувства значително по-добре от компетентните органи в съответните страни. За сега задачите на този орган са, на, трябва да се формулират много по-точно. Не трябва да се допуска дублиране на функциите между този орган и други органи на Европейския съюз. И, например, за Еврес, тук трябва да се обърне внимание, че трябва да се прави ясна разлика между задачите на Орес и на органа по заетостта. Смятам, че това е важна позиция, която ние трябва да разработим детайлно. Утвърдени добре функциониращи структури, където съдействието на държавите членки е

абсолютно задължително, като в социалната сфера трябва да се запазят. Органът по заедостта трябва да се намесва там, където има смисъл. Също и при трансграничния контрол и при посредничеството, което по принцип се подкрепя, законовия текст трябва да се формулира по-точно. Тези инструменти имат смисъл тогава, когато в действителност водят до по-добро изпълнение на европейското право и по този начин създават добавена стойност за държавите членки. Член трябва да бъде резултатът от преговорите за органа по заетостта да водят полза за всички е, засегнати лица. И аз, като неутрален посредник, бих работила с удоволствие за това. Друг въпрос на госпожа Регнат е, съчетаване между професионалния и личния живот. Тук е, са поставени съответни цели в директивата, в предложението на за директива и там се предвиждат мерки за подобряване на пакета за семейството семейен и професионален живот, също така равенство между половете, е, равнопоставеност на работното място и също така високо ниво на заетост в Европейския съюз. Съществуващите минимални стандарти за гъвкави е, правила на труда, нови минимални а, стандарти за отпуска по бащинство и за грижи бяха въведени и ние имаме предвид тези цели, като за първи път а, поставяме изискване за 10 дни а, отпуск по бащинство и един месец а, отпуск за грижи непреносимата част на 4 месеца се увеличава с 1-2 месеца и това всъщност ще подобри положението на работници с деца до 8 години и лица, които полагат грижи, така че да могат да се ползват от гъвкави условия на труд. Общата насоченост обаче има предвид в различните държави членки е, да съществуват различни модели и те трябва да бъдат съчетани по подходящ начин. В продължение на години години те са се развивали в различни посоки в съответствие с промените в обществото. Искам да посоча, че нивото на заплащане по време на а, семейен отпуск от самото начало беше най-спорния въпрос в съвета. Предложението за заплащане в а, съответните рамки, предвидени за такъв отпуск, не се прие, а, защото а, всъщност това заплащане не е хармонизирано в Европа и е, има много големи различия в отделните държави членки. В общите насоки обаче може да се намери един гъвкав модел, който да отразява националните условия, където е предвидено установяване на нивото на заплащане от държавите членки и също така е, се гарантира реалистично изпълнение. Надявам се заедно с вас в парламента да успеем да проведем в тристранните преговори, да ги проведем добре и да постигнем добри резултати. Сега, друг въпрос на госпожа Регнер, Гронт Сплитинг, Тук има работна група за субсидиарност. Вчера беше представен техния доклад, където всъщност се съдържат достатъчно клаузи, които пречат да се постигне движение назад, отстъп от до сега постигнатото. Господин Пирински зададе въпрос за злоупотребите при командироване на работници. Тук може да се каже, че има много европейски нормативни разпоредби във връзка с командироване на работници и е, предотвратяване на социален дъмпинг. Скоро беше постигнато споразумение за изменение на директивата за командировани работници работници и с директивата за прилагане на тази директива от 2014 година има добро средство за борба срещу социалния дъмпинг. Е, някои разпоредби на предложението за регламент, като облегчен достъп до информация или медиация между държавите членки, както и съвместни проверки на държавите членки, още сега е, дават възможност за такива правни инструменти. Органът по заедостта трябва да допринесе тези правни инструменти да се използват по по-ефективен начин предложението за регламент в момента все още е неясно формулирано. Това вече го казах и австрийското председателство ще работи задачите на Европейския орган по заедостта да бъдат дефинирани по-ясно. Друг въпрос на господин е, Пирински 883 индексацията. Първо трябва да се изясни позицията на Европейския парламент. Ще изчакаме вашата позиция в съвета. По някои точки трябва да се постигнат компромиси и имаше сфери, в които които някои държави членки не бяха доволни от постигнатите резултати, поради което не гласуваха за текста. Това се отнася най-вече измененията на помощите при безработица и също така индексирането на семейните добавки. За това ще бъде важно каква ще бъде позицията на Европейския парламент по тези теми и дискусия по същество можем да започнем едва след това, тъй като при пакета става дума за различни области, е препоръчително и при тристранните преговори да се направи такова разграничение и да се разглеждат отделните сектори по-отделно. Аз и тук ви уверявам, че ще действам като неутрален последник и ще представям по този начин позицията на съвета. Имам предвид и съвета през юни. Няма да представям само австрийската национална позиция. По госпожа Арена, по нейните въпроси, е, австрийското председателство се стреми към е, балансиран компромис с Европейския парламент. Чакаме гласуването в комисията. Недискриминацията е обща насока, една от общите насоки и за първи път 10 дни отпуска по башенство и 5 месеца родителски отпуск и за отглеждане на дета и отпуск за грижи. Всъщност това са модели, развивани от дълги години в различните държави и те трябва да се вземат предвид. Господин Коза, при тези комплексни а, е, досиета, тристранните преговори по време на българското председателство отбелязаха значителен напредък. Най-важните, най-тежките въпроси обаче още не са изяснени. Най-големият от тях е обхватът на директивата, приложното и поле. А, е, важно е колко е важно това досие, както за лицата с увреждания, така и за економиката. Ние разглеждаме това досие като приоритет и се надяваме, че консултацията консултациите по времето на нашето председателство ще могат да бъдат приключени, тъй като досието е много комплексно и защото е, е, позициите на парламента и съвета се различават много. Двете страни трябва да имат време за подготовка, така че едва през есента ще подновим консултациите. Друг въпрос зададен от е, много депутати, господин Коза, господин Соков и госпожа Кацовска-Раевски, ако извинете, ако не произнасям правилно името, за социалните плащания, социалните придобивки. Сега, моля да ме разберете, няма да се спра на националната позиция за индексациите. Колегата Штраус вчера в Комисията по жените се спря на това. Това, което искам да подчертая, Австрия много внимателно проучи съответствието с европейското право и в пакета за Брексита. Всички държавни правителствени ръководители приеха индексацията. Европейския съд даде широко поле за действие на държавите членки и комисията индексира европейските семейни добавки за деца на европейски служители, които не живеят в Белгия и Люксембург. Друг въпрос на госпожа Козловска във връзка с разликите в заплащането между мъжете и жените. Съществува gender pay gap, е, и с директивата, е, съответната директива за е, обвързване на, за изравняване на заплащането се правят точно а, такива опити да се преодолее тази разлика. Сега индустрия 4.0 през, на конференцията през септември ще бъде дискутирана тази тема. Благодаря, госпожо председател.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 Следващата седмица ще присъствам на срещата, която организирате в Виена по темата цифровизация, която е изключително важна. Роботи, това е бъдещето на трудовия пазар. В този контекст искам да ви задам следния въпрос. Мислите ли, че има нужда от промяна в парадигмата, когато говорим за миграция, цифровизация на економиката, пазар на труда. Какво имам предвид? Е, в продължение на десетилетие сме свикнали да чуваме, че с ам, устаряващото население трябва да внасяме работна ръка от, а, отвън, отвъд Европейския съюз, но сега виждаме с цифровизацията и с роботизацията, с изкуственият интелект, в бъдеще това може да се промени. За това как а, помиряваме новата, нашите стари идеи с новата реалност. Благодаря ви. Äh, sehr geehrte Frau Abgeordnete, dazu liegt Уважаема госпожо депутат, по това нямаме досие и моля за разбиране. По принцип мога да проведа дискусия на двустранна основа, но в момента не мога да дам становище. Мадам Кунева. Госпожа Кунева има думата. Евхариста Проведерен. Καλώς и Υπουργέ, στην петропима. Благодаря. Добре дошли, госпожо министър. Ние ви благодарим и ви желаем всичко добро за австрийското председателство. Опасявам се обаче, че има някои противоречия между това, което се случва в вашата страна и това, което предстои в програмата на председателството. Ето имаме 12 часа на ден работно време, което се въвежда в Австрия, а това се забранява от европейското право. Е, имало ли е консултации в, с Европейската комисия по повод на този закон, който увеличава работното време? Европейската комисия е отговори на писмен въпрос и каза, че промени в трудовия пазар – е, трябва да са в унисон с европейското законодателство. С Европейската комисия също така се позовава и на едно изследване, свързано с здравето на работниците и служителите. Тоест, моят въпрос. Познавате ли това изследване за въздействието върху здравето, за последствията за здравето на работниците и служителите от увеличаването на работното време. Благодаря, господин Шустър. Е, Благодаря. Госпожо министр, вие казахте, че темата цифровизация ще е тема, която ще е и тема на конференция и ще се обработва от председателството. Аз приветствам всичко това, въпреки че съм малко резервиран, защото Вижда се, че нищо не се случва в областта по отношение на регулацията на е, социалната област. И така, въпросът ми е какви са конкретните инициативи, от ваша страна. Знае, че законодателни инициативи трябва да дойдат от комисията, но съветът може да предприеме политически инициативи, да помоли комисията да направи предложение. Тоест, моят въпрос е какво планирате в тази област? Социални права и цифрова, цифрова област. Още два въпроса. Благодаря, госпожо председател. Най-напред на госпожа Кунева. Благодаря за вашия въпрос. Това е национален въпрос. Но въпреки това, искам да кажа, че няма повод за опасение. Естествено, Европейската директива не предвижда ограничение на работния ден и когато имаме работно време от 12 часа, времето за почивка от 11 часа е гарантирано. Имаме и референтно работно време за седмицата. Така че въведените 60 часа за седмица се взимат на базата на референтна стойност 40 часа в рамките на 4 месеца. Така че тук няма колизия с европейското право. Директивата и препоръките, свързани с социална защита за всички, Това са теми, по които ние може да дискутираме в бъдеще и може да има допълнителни изследвания и проучвания. Господин Дечен, благодаря, госпожо председател. Чухме призива за гъвкавост на работното време, се чува в комисията. Днес ще гласуваме а, досието за професионалния и личния живот, за тяхното съвместяване. Вие говорихте за тази директива и при мен се задава въпроса дали работното време не е въпрос на, за обществото и усъвместяването на, част, на личния и провед, и професионалния живот, това е също голям проблем. Когато човек работи 12 часа, остава много по-малко време за семейството. На следващо място, цифровизацията има нужда от квалифицирани кадри. И хората, които искат да навлязат в тази област, ще бъдат обезкуражени да навлизат в тази област, когато трябва да работят 12 часа и нямат социална защита. Господин Бекер мисля, че искаше да зададе също въпрос. Благодаря. Госпожо министър, сега за знание, че не е във вашите компетенции а, въпроса за, за придобивките, за детските надбавки. Но тук става дума и за доброволността. Детските надбавки не са средства, които са част от, от средствата, които се плащат от работниците. Те идват от работодателите като допълнителни средства за жизнените, за житейските разходи, за разходите за живот. И там, където разходите са ниски, ниски са и детските надбавки. Това Това е и основата на индексацията. Индексация трябва да има в цяла Европа. Но, моят въпрос се основава за органа по заетостта. Може би това няма да е орган, може би това ще е агенция, защото тогава агенцията ще работи по-ефективно. Какво е вашето отношение към предложението на Комисията за контрол от страна на Европейския съюз в държавите членки контрол на работния пазар. Благодаря, госпожа председател, че ми давате думата. Сега за флексибилизацията на работното време, аз казах всичко, това е, е в съответствие с европейското право. Моля ви, нямайте грижи по господин Бекър. Аз имах е, няколко разговори с комисар Тайсън, е, що се отнася до самото име. Аз мисля, че ще има някои детайли, които трябва да бъдат изяснени. Благодаря. Това означава, че всички въпроси са зададени и очакваме всички отговори. Искам да ви подготвя в следващите 6 месеца ние ще бъдем максимално активни е, ние имаме а, въпроси, задаваме въпроси, а, е, но представяме и отговори. И провеждаме тази е, дискусия, е, защото е очевидно, че дневният ред е препълнен. Е, вие, може би, е, ще поддържате контакт с нас и можете да дойдете отново е, в зависимост от е, дневния ред и от графика. Но благодаря ви, че сте тук. Благодаря на преводачите за това, че те ни помагат да общуваме. Знаем, че вие също имате проблеми и сте в, стачна, е, в стачка. Много ви благодаря. Благодаря на всички членове. Ще се видим в 2.30. тогава започва сесия за погласуване, така че вземете си картите.